Председателят. Hello. Hello. wznawiam posiedzenie witam wśród nas pana Възобновявам заседанието. Казвам добре дошъл на председателя на Европейската комисия, господин Жозе Мануел Барозо. Преди да започнем а, с времето за питания към председателя, искам да ви уведомя, че протоколът от вчерашното заседание вече е готов. Има ли възражения или коментари по протокола? Няма възражения поради което протоколът се смята за прият. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Питания към председателя на комисията. Още веднъж добре дошли господин Барозо.